своето предложение и възоснова на този много важен дебат, който проводите е, в този късен час. Председателят. Благодаря на всички, които останаха в е, залата до среднощ и е, показаха на дело какво означава парламентаризма. Прекратяваме заседанието за днес е, и продължаваме утре отново от 9 е, до 12 часа. След това от 12 гласуваме и от 3 след обед отново, след обедно заседание на Европейския парламент. Желая на всички лека нощ!